yeah, yeah, important initiatives yes. of the committee. Thank you. Good afternoon. We can start our meeting. Point 13 of the agenda. Добър ден. Започваме следващата точка анализ на европейските финансови институции. Искам да кажа, че инициативата, тази инициатива на нашата комисия е много уместна. Ние решихме да разработим доклад за равносметката на много сериозните финансови актове, които бяха прияти през последните години, те трябва да бъдат разгледани от гледна точка на тяхната взаимна зависимост и ефективност и заедно с това да видим какви предизвикателства предстоят. Основното предизвикателство е документът, който гласувахме тази сутрин. Много е положителен фактът, че Европейската комисия обяви, че е готова да направи оценка и равносметка и инициативите ще бъдат взаимно свързани. Хубаво, е, че парламентът започна работа. Нека да започнем с по-задълбочен анализ на въпросите. Хубаво е, че докладчикът предложи това изслушване. Поканили сме чудесни експерти. Ще започнем с е, четиримата експерти. Всеки от тях ще има по 5 е, минути. Първият е Мартин Кю, член на съвета и главен финансов съветник на Райфайзенбанк. Заповядайте. Госпожи и господа членове на Европейския парламент, дами и господа, най-напред искам да ви благодаря за това, че ме поканихте на това изслушване на вашата комисия. Аз съм Мартин Грил и съм главният счетоводител на Райфайзен банк. Централата е в Виена и за нас Централна и Източна Европа са наш много важен пазар. Ние работим на него от доста време насам. Ние обслужваме 15 милиона клиенти. От гледна точка на банкера теч, темата на изслушването е много важна. По-ефективна европейска рамка за финансовият финансовото регулиране. Има връзка между перспективна рамка за финансово регулиране и добър банков сектор, който, както знаете, е посредник в економиката. Много е важно също така регулаторната среда да не задушава играчите и им да им дава възможност да осъществяват своята дейност. Ще представя основните параметри на средата. Ниски ликвени проценти, слабо търсене, не трудно предсказуеми бюджети, ограничен достъп до капиталовите пазари, засилващи се изисквания към капитала и допълнителни вноски, такси и налози в контекста на регулирането на финансовия пазар. Тази среда създава сериозни предизвикателства за целия сектор, което пречи капиталовите искания на директивите 3 и 4 и Банковия съюз са много важни стъпки е, за укрепване на стабилността на европейския финансов пазар. В бъдеще Данакоплаците не би трябвало да плащат за възстановяването на една банка. Но за да може тази система да функционира на практика, е необходимо да има период, в който да се постепенно да се въведат новите изисквания. В противен случай кредитирането за економиката ще пострада, а с това и економически растеж. Ясно е, че надзорните органи ускоряват периодите за въвеждане на новите изисквания и изискват капиталови буфери много по-бързо, отколкото се изисква от закона. Новите тенденции, свързани с от 4, е, допълнително засилва тази тенденция и затруднява финансирането на клиентите. Новото предложение засилва рисковите тежести, което би ограничило в кредитирането за малките и средни предприятия. Да не забравяме, че те са гръбнака на европейската економика. Ще спомена три области, в които сегашната регулаторна рамка е непоследователна. Те блокират важни човешки и финансови ресурси, и не дават на банките истинска възможност да изградят необходимият капитал. Първо, изискванията за отчитане. Съответните стандарти на Европейския банков орган включват, е, са, възлизат на 1800 страници, има различни органи, ЕЦБ, национални органи, единия съвет по преструктуриране, които би трябвало да координират е, своите дейности за отчитане. Винаги сме посочвали, че ефективният банков съюз изисква добра координация между различните надзорни органи. Днес е, има значително дублиране на изискванията за отчитане. Освен това, тези изисквания ще се увеличат в бъдеще. ЕЦБ възнамерява да изисква е, докладване за всеки кредит на 25 000 евро. Очевидно е, че малките банки са, ще бъдат много затруднени от тази тежест. Няколко думи за капиталовите изисквания. Много е важно да има връзка между капиталовите изисквания на националните надзорни органи и решенията на ЕЦБ. Все още има доста несигурност. Например, в момента не е ясно как ще се интегрират капиталовите буферни изисквания на националните надзорни органи в решенията на ЕЦБ. Ето защо ние искаме ясна и последователна рамка за определене на капиталовите буфери. За малките банки е задължително надзорните органи да адаптират регулаторните изисквания към бизнес модела. Една малка банка не би трябвало да спазва същите изисквания, както големите банки в, е, в областта на изискванията за докладване, е, изисквания за вътрешно управление политика за възнагражденията. Вторият въпрос е, Извинявайте, че може би ще отнема повече от 5 минути, но въпросът е много сложен. Банковите налози. Те застрашават единния пазар и са във вреда на е, лоялната конкуренция. От финансовата криза насам сме свидетели на чувствително увеличаване на националните банкови налози, чиято цел е гражданите да не плащат за фалит на банките. данъците на банките се налагат на национално ниво и това доведе до фрагментарност е, при налозите и банките работят на трансгранична основа. Някои банки, като например в Обединеното кралство, въведоха данъци за финансиране на общия бюджет. Други, като в Германия, са въвели регулаторни налози за фонд за преструктуриране. Много от тези данъци и такси се плащат в допълнение към националните фондове за преструктуриране или Европейският единен фонд за преструктуриране. Тежестта е непоносима. Това са средства, които биха могли да се използват за да се увеличи капиталовата база за предоставяне на кредити и за разработване на нови услуги за клиентите. Ето защо препоръчваме такса за националните банки да се използват като бъдещ принос към фондовете за преструктуриране на националните фондове, Европейския фонд в бъдеще само Единния фонд за преструктуриране трябва да бъде инструмент за стабилност на финансовите пазари и за прекъсване на връзката между държавния дълг, данокоплаците и фалите на банките за трансгранична банкова група, която работи в Европейския съюз, извън Европейския съюз, в страни в еврозоната извън нея, хармонизираният надзор е от ключово значение за добре функциониращ бизнес модел. Но на практика надзорните процедури са различни в различните страни, както подчерта справедливо в своя доклад Европейския банков орган през април 2015 година. Има различия при налагането на конкретни проденциални изисквания. Очевидно е, че компетентните органи трябва да оценят средствата и изискват минимално ниво на капитал, като отчитат рисковия профил. Тук няма проблем, но начинът по който минималният ниво на капитала се определя и налага върху институциите е различен. Някои органи предпочитат да го прилагат като очакване или препоръка, докато другите предписват минимално ниво като задължително изискване. Тази липса на хомогенност при взимането на решения води до нелоялна конкуренция и дори може да доведе до произвол. Надзорните практики също се различават от гледна точка на капиталовите инструменти. Някои компетентни органи са доста рестриктивни, а други допускат по-широк набор от инструменти. И накрая искам да привлека вниманието ви към промените които са доста подценени и имам предвид новият единен правилник, който може да има вредно въздействие върху Съюза на капиталовите пазари. Някои казват, че той може да унищожи 10% от капитала. С други думи, имаме нужда от холистичен подход към мерките, които ще се приемат през следващите месеци. Е, ориентирам се към е, заключението. Банките имат е, нужда от свобода. Нека да се преди достатъчно време за оценка на сегашният финансов, за сегашните финансови режими. Капитал, Съюза на капиталовите пазари е нещо, което приветстваме. банките и трябва, и трябва да имат приходи. Същото въжи и за финансовите посредници, ако искаме да се насърчи растежа в Европа. Благодаря ви. Председателят благодаря. Следващия оратор е Микаела Колер, генерален директор Insurance Europe. Благодаря, уважаеми депутати. Благодаря, господин председател. Благодаря, че ни поканихте на това изслушване. Радваме се, че темата е преглед и предизвикателства. Може би погледнете материала, който сме раздали. Може да го вземете от секретарията там ще видите основните точки в моето изказване. От гледна точка на застраховането искам да подчертая три основни проблема. Първо, пренатовареността с е, информация и дублиране в едни и същи продукти. На второ място е как да задействаме стандартите и на трето място международни стандарти с европейска специфика. По първата тема продаваме застрахователни продукти. Всъщност това са инвестиционни продукти на и в бъдеще за тази дейност ще се прилагат няколко регламента директивата за дистанционното маркетинг и директивата за електронна търговия. Има един комбиниран ефект, който трябва да имаме предвид. В момента има 75 изисквания преди договора. Утре техния брой ще стане 147. Има увеличение във връзка с продажбите 388% и при оповестяването на продукта 330%. Има и дублиране в изискванията, тъй като в няколко текста има едни и същи норми, но те трябва да бъдат отчитани в различен формат. И тези проблеми трябва да бъдат разрешени в дискусията за АМД-2. Нека да видим сега способност 2. Идеята беше да се въведе една модерна система. Самото приемане изискваше 14 години. Нашите проблеми са 3. От принципи минахме към много подробни норми. На второ място на принципът за пропорционалност да работи както беше предвиден. Всичко това ще се отрази върху нашето състояние и възможност да инвестираме дългосрочно и ще пренасочи фокусът към индивидуалните ни клиенти. От тук идват предизвикателства на всички нива. На първо, второ и трето ниво. Мисля, че най-важно е, е да се предприемат мерки в рамките на капиталовия пазар, а и в по-широк план. Тази задача трябва да бъде приключена до 2018 година. Третият момент – европейски стандарти с европейска специфика. До 2013 година Международната асоциация на застрахователите обяви въвеждането на, на три международни стандарти за застраховане до след 3 години и те трябва да бъдат разработени до момента, в който ще прилагаме платежоспособност 2. От тук е, възможностите за действие на законодателят са ограничени, което означава, че ще има промени в е, платежоспособност 2, което ще се отрази не само на големите фирми, а и на всички застрахователни компании в Европа. Много е важно да се преговарят на базата на един прозрачен мандат. За сега все още не знаем дали има такъв мандат и ако има, от какво се състои. На международно равнище остават още два стандарта, където трябва да се разработят стандарти, предполагам включително заедно с Европейския парламент. И накрая подкрепяме АЙОПА, това е Европейският орган за надзор на застраховането. Той трябва да започне работа в началото на следващата година и трябва да реши проблеми като управлението и надзора, какво да се гарантира като същевременно ще трябва да се прилагат политическите решения, взети от законодателите. Надявам се, че този орган ще работи сериозно по поставените проблеми. Благодаря. Ао. Благодаря. А сега ще дам дума на Ян Норони, професор в Лондонския институт. институт. Дами и господа, за мен е огромна привилегия да работя пред вашата комисия по този много важен преглед. Мисля, че все още е малко рано да правим преценка за въздействието на задълбочените реформи. Реформите започват да се прилагат не в кризисни условия можем да кажем, че има и промяна в движението на махалото. От друга страна, мащабите на промяната в регламентацията, която е необходима, в това число и по отношение на културата на регулацията, е сериозна, така както виждаме в последните трудности. Аз приветствам дейността, която води ЕКОН. Аз съм обобщила три теми, на които искам да обърна внимание по отношение на финансовата регламентация. На първо място, основното значение на надзора и изпълнението и може би необходимостта да преминем от разработване към изпълнение. На първо място има нужда от цялостен надзор върху една нестабилна институционална среда. Банковия съюз и Европейският система за финансов надзор бяха създадени при условията на сериозна криза. Сега е необходимо да се следят дейностите. Европейският банков орган трябва да може да оказва подкрепа на единния наръчник и единния пазар. Всички центробежни сили, създадени от Банковия съюз, трябва да се следят и при необходимост да се приемат законодателни актове. Второ, способността на ЕСМА да подпомага сближаването в Европейския съюз по въпроси отнасящи се до дейността на финансовите пазари трябва да получи подкрепа. Що се отнася до опасностите от опасността от идеята защита на потребителите, да бъде е, изтика да, да бъде изтикана в страни от интересите за финансовата стабилност, е, трябва да се следи. Европейските надзорни органи играят е, много важна роля. Ефективността на независимостта на ЕСА, управлението следва да се обсъди, тъй като са непълни степента, до която са необходими усъвършенствания на процеса на законотворчество също трябва да се обсъди. Втората ми тема е необходимостта да приемем степен на регулаторна революция, но с малко Р. Ефективността на регулацията предполага непрекъснато състояние на преразглеждане, макар и по организиран и планиран начин. Единият правилник е сериозно постижение, само че има много трудности. Ето защо новите клаузи за преразглеждане са много важни на етапа на изпълнението. Процесът на преразглеждане би трябвало да обърне внимание на следните въпроси. Опасности от дублиране с, в рамките на режима, приложението на принципа на пропорционалност. И трябва да се види дали той създава трудности, като например регулаторен арбитраж. Изпълн... Изключенията и неяснотите при приложението на разпоредбите на практика. Яснотата или опасностите за периметъра, който заобикаля финансовата регламентация на Европейския съюз, като например последователността, с която е- Европейският съюз и неговия регулаторен режим разчита на идеята за регулиран пазар. Качеството на данните и начинът на тяхното събиране в Европейския съюз и начинът по който се използвате. Трябва да се обърне внимание на това как се оценяват данните и как се използват, за да се променят законите. Недостатъците при събирането на данните, особено по отношение на потребителските финансови пазари, са също въпрос, който заслужава внимание. Последният въпрос, на който ще се спра, е скромният подход към допълнителните реформи. Мисля, че, финанс... че динамиката на европейските финансови регламенти могат да бъдат заменени а други обаче не. Има една област, която има нужда от повече внимание, е последователността на бързо развиващата се система за защита на потребителите и особено режимът за разкриване на информация. Господин председател, благодаря за вниманието. Също благодаря и накрая последния говорител Кристоф Нигам, генерален секретар на организацията Finance Watch. заповяди. Господин председателю, господин Барс, уважаеми членове на парламента, благодаря, че поканихте Finance Watch да сподели някой от размислите на гражданския сектор по един особено важен въпрос във връзка с регламентите за финансовите услуги в Европейския съюз. Искам да се спра на 6 въпроса. Първо, съществуването на известни дребни препокривания не е толкова толкова страшно в предвид преимуществата, които ще донесат определени регламенти. Второ, Европейската комисия е, направи през 2014 година оценка, при което е установено, че всички индивидуални законодателни инициативи са довели до положителен резултат. Трето, прегледът не бива да се използва за смягчаване или отмяна на регламентите. Напротив, е, това начинание, е една благодарна възможност да се оценят пропуските и ам, разминаванията в някои регламенти с цел да се доведе задачата до успешен край. Повечето разпоредби след кризата са свързани с макропруденциален надзор, но те не са истински макропруденциални, не провеждат, провеждат пруденциален подход по отношение на макроекономическите економическо ниво. Е, въпросът е да не се стигне до затруднения на институциите. Но все пак е, трябва да се е, вземе предвид това, което да се отчитат интересите на гражданите, да ви погледне волатилитета на пазара. Има стойности близки до нула, при положение, че определени проценти се повишават. Така че имаме наистина регламент, който върви в определена посока. По принцип регламента трябва да има принципна основа, за да бъде по стабилен. Може би не сме направили достатъчно защита на потребителите и може би е, сме допуснали и известни недоглеждания в сферата на уредбата. Например, различна защита на потребителите, разлики в прозрачността, разлики по отношение на санкциите. Съгласни сме, че това е така и се нуждаем от по-сериозна хоризонтална координация в тази сфера на регулирането на нещата. Петия въпрос, който искам да засегна е адеята, идеята, че мисията е изпълнена успешно и сега трябва да мислим за растеж и заетост хубави думи, но опасни, защото има опасност да ни подведат. Ние трябва да помислим за връзката между регламентите и растежа и заетостта. И в крайна сметка финансовата стабилност е необходимо условие за растеж и за за повече заетост. Точно това е констатацията на Европейския банков орган. Това, което трябва да направим, за да постигнем растеж, е да не допускаме повече финансови кризи също вглеждайки се в все повечето а, проучвания, като да рече Международния валутен фонд, организацията, организацията за економическо сътрудничество, развитие и така нататък. А, те не са единствените всички те е, отбелязват предпоставките за е, растеж, е, които аз ви споменах. И в заключение, нека кажем, че в момент, когато политическият ласък ем, се измести, о, трябва да регулираме банко, банковия сектор сянка към да помогнем на банковия сектор сянка през капиталовите пазари такъв момент е особено важно да приключим задачата си. Как? чрез регламентиране на банковите услуги в Сянка. Защо? За да гарантираме финансова стабилност и да намалим рисковете за данакоплаците и потребителите. Това са наистина пред сериозните предпоставки за да си върнем доверието на потребителите. Такова потребителите е основата за потреблението и ам, търсенето, които пък водят към раз, раз, съответния економически ръст. Това съответно има своето отражение в брутния вътрешен продукт. Благодаря за вниманието. Председателят, благодаря на всички изказали се. Вие засегнахте наистина важни теми, важни за нашия дебат и нашата оценка. Разбира се, нашата цел не е да по пораждаме противоречие между растежа и е, уредбата на финанс, за финансовата, финансова стабилност. Напротив, ние търсим начин за да постигнем е, от една страна по-добра уредба, както споменатото банкиране в сянка, банкови услуги в сянка, а от друга страна все пак да решим как основното регулаторна рамка и на нейното прилагане от съответстват на нашите идеи за стабилни финансови пазари, който води до устойчиво развитие. Точно това е трудността в задачата и точно за това сме се събрали, за да обсъдим този въпрос защото очевидно няма смисъл да се връщаме назад и не това е целта на задачата ни тук, но от друга страна никой не знае какъв е съчетания резултат от всички тези законодателни актове. И ние като са законодатели е, имаме задачата да очертаем потенциални проблеми и да потърсим евентуално по-добри решения. Сега давам думата е, за изказване от политическите групи. Господин Балцо, докладчикът. Благодаря, господин председателю. Имам проблем, че микрофона ми е обратно на посоката, в която а, мога да говоря, а пък разбирате, заради превода и пък и заради колегите, за да ме чуват, а, трябва да говоря в микрофон и извинявайте, че съм с гръб с вас, но не е проява на неочтивост. Като начало позволете да изкажа своята благодарност за това, че се отзовахте на нашата покана за изслушването. Известно ви е, че Европейския парламент от доста време е, е, иска да се направи оценка на кумулативния ефект от е, регулаторната рамка дълго време комисията се съпротивяваше на това, а при това нито аз, нито колегите в Европейския парламент сме искали, за това и с удоволствие ще отиграя подадената топка. Ние не искаме по-малко регулиране. Ние искаме ясен ясно регламентиране е, с ясното съзнание, че се работи по доста законодателни прилагащи актове. Но не искам да държа дълги речи, още повече, че съм напълно съгласен с казаното току-що от господин председателя ни. За това искам само да поставя някои въпроси, е, които са особено важни за мен като докладчик. Първият ми кръг от въпроси е отправен към всички ви. Ако говорим за оценка на въздействието, как тази оценка според вас може да се подобри в бъдеще и да продължи да се подобравя? Е, според мен това е много важен въпрос. След това искам да ви попитам. Какво е според вас важното в следния случай? Планира се много сериозно проучване. Комисията има намерение да стори това и според мен това е много важна точка. Да имаме възможно най-прецизна рамка и в крайна сметка ефективна рамка за такова проучване. След това въпрос към професор Волони и к е, е, господин Найдам от е, Finance Watch е, тъй като представителите на застрахователния сектор можете да говорите за страховането и банкерите за банките. Но аз искам да ви попитам, как е, виждате възможност за транссекторно е, по-добро уреждане на въпросите и как къде смятате, че настоящата уредба не е достатъчна добра но господин Гръл и госпожа Колар също ще трябва да ми отговорят на някои въпроси, а именно целта на регулирането е да се очертаят възможно най-добре рисковете и да се защити потребителя в рамките на съществуващата политическа програма като едновременно с това регулаторната рамка трябва да бъде, така да се каже, огледана за странични ефекти, което е особено важно в светлината и на инвестиционния пакет, който ни предстои да обсъждаме. Затова госпожо Колар, господин Груз, смятате ли, че има място за подобрение във връзка с това, което очертавам? И как малките и средни предприятия ще бъдат засегнати от работата на вашите вашия бранш съответно. И накрая за зелената книга на комисията за Съюза на капиталовите пазари. Ние днес разгледахме много подробна резолюция от зелената книга сме наясно как са уредени някои въпроси, като да речем облигациите. Мен ме интересува съюзът на капиталовите пазари. Как може този съюз да доведе до подобрения с цел отстраняване на слабости и неясноти, особено в отделните сектори на финансовите пазари. Имам още много въпроси, но пете минути, които са ми предоставени, изтекоха, за това ще спра до тук. Благодаря. Председателят, благодаря господин Балц. Пол Танк е следващия, който ще получи думата. Sort of Thank you, Chair, and for the cast for, uh, for being here. I благодаря, господин председател. Дебатът, който водим, е много интересен. Разпознавам някои оплаквания от регулацията след кризата, включително и преди кризата. Имаше такива оплаквания. В никакъв случай не правим крачка назад и не връщаме старото регулиране. Затова искам да помоля представителите на банките и за страхователните компании да ни помогнат да разберем някои неща. Пример за това са банковите налози. Така че трябва да представите някакъв пример, нещо, което работи в името на цялата економика и на целия Европейски съюз. Само така промените в регулирането ще бъдат възможност, която ще използваме. Посочете къде са възможностите кажете с примери как действате най-добре в интерес на европейските потребители. Един въпрос. За сега предпочитам да задавам само въпроси на този етап, за да имаме възможност да обмислим по-добре какво да направим с нормативната уредба. Един въпрос към господин Нидам и госпожа Малони. Те използваха израза защита на потребителите, но не го уточниха. Може би правя тълкуване, което не е коректно за това Виждате ли начин за подобрение на защитата на потребителите? Може ли да ги посочите нещо, което не е, е привлякло нашето внимание поради кризата? Благодаря. Thank you very much. I think we can have first uh, round of answers. Благодаря. Можем да пристъпим към първия кръг от отговори. Опитайте се да бъдете кратки, за 2-3 минути да отговорите. Кой ще започне? Please, Mr. Jump. Господин Jump. Ниждам. And yes, it's a Dutch name, but I'm French, so that's why I pronounce it the French way and not Naida. Името е холандско, но аз съм французин по происход. какъв е ефект от регулирането. Проблемът в момента с оценката на въздействието е, че много от нормите не са приложени на практика. Има неща, които няма да влязат в сила преди 2019 година. Оценката на въздействието изисква качествено определяне на разходите на една криза, от една криза. Не бива да упростяваме въпроса, като твърдим колко струва като разходи регулирането. Да знаем какви са заплатите на надзорните органи. Те са около 1500 души там. Разходите за обществото обаче са много по-големи. Не бива да забравяме, че кризата беше резултат на процес на дерегулация, а не на регулиране. Това е грешна диагноза. Трябва да се изчисли риска от е, неизпълнение и банкрут е, и разходите около него. Благодаря. Благодаря за оценката на въздействието. Може би трябва да цитирам е, заместник председателят Тимерманс – Лошото е, че правим такива оценки на въздействието в началото на процеса, а не на края. Може би е добре да се помисли и за реалният ефект от регулирането на края на процеса и по темата, която засегна господин Ништам, разходите и ползите от е, регулирането в е, платежоспособност е, нямаме цифри, имаме разходи само изчислени в Британското Министерство на финансите. Те заявиха, че ще струва изпълнението на тази директива 4 милиарда и 400 милиона. Във връзка с въпроса да господин Барт за рисковете в този отрасъл и ефекта върху реалната економика. Може би е добре да помислим за някои аспекти на платежоспособност 2. Нашата молба е да се калибрират нормативните уредби с рисковете. В зелената книга, както попитахте, може би е добре да се създаде отделна категория активи, инфраструктурни инвестиции. Последният коментар господин Танк попита за конкретен пример къде промените в регулацията биха помогнали. Ако разгледаме целия пакет от регламенторни, регулаторни актове, виждаме как рисковете се насочват към отделните субекти. В застрахователният сектор се предлагат, искаме да предлагаме дългосрочни продукти. Рисковете там са още по-големи. Нашите компании се разглеждат като търговци по смисъла на закона, а не съобразно конкретният ни бизнес модел. Важното е отрасълът да, да се оттегли от гаранциите и ако става дума за пенсии, да се мине към продукти, които са на база единица. Но това не е продукт, който е подходящ за всички потребители навсякъде. За това настоявам застрахователните компании да не се разглеждат единствено като търговци и да се вземе предвид промените в бизнеса в дългосрочен план. За нас това, което е важно, е неплатежоспособност. Very briefly on the consumer protection, sorry, because I did not understand that. Може ли да добавя нещо накратко? Не разбрах, че трябва да отговоря за потребителите. В отговор на въпроса на господин Танк, целенасочено подобрение в област защита на потребителите, възможността, това е възможността потребителите да сравняват продуктите и да знаят в какво влагат пари. Втори въпрос. В, в, в, в един от проектите, които се провеждат, може да доведе до по голя по-малка опасност от грешки при покупванията. И накрая, ако прехвърлим част от рисковете от банките към пенсионните фондове, бихме могли да постигнем по-добър резултат. Извинявам се още веднъж, че пропуснах от 9 да отговоря. Благодаря за тези въпроси. По оценката на въздействието, то е, тя е много важна. Ще направя едно кратко предложение. Първо, да се работи с гражданското общество. То не е никак лесно, но по този начин виждаме и други гледни точки. Второ, ясни, измерими показатели, спрямо които да измерим резултатите след няколко години. И на трето място е, разпределянето на общия срок на подсрокове. И на последно място да се използват данни, за да се види какво би било евентуалното въздействие на законодателството. По хоризонталните въпроси, аз мисля, че е добре да се работи по санкциите, където има големи различия, правомощия на надзорните органи и еквивалентността и равния достъп до пазара. Що се отнася до това, къде има несъответствие с предишна практика, съгласна съм по въпроса за разкриването на информация. С разработването на програма в отговор на кризата, тези мерки станаха по-детални. Тези мерки може би няма нужда да се отменят, но трябва да има взаимодействие между тях. Различните законодателни актове надграждат един върху друг. И накрая по отношение на защитата на потребителите, аз мисля, че има нужда от последователност. При МИФИ 2 има правила за, за разработване на продуктите. Те са задължителни. От друга страна, при Съюза на капиталовите пазари се повишава прага за проспектите и може би по-рисковите емитенти могат по-лесно да влязат на пазара. Според мен това е различен подход към потребителите и може би за да се съчетаят законодателството трябва да дефинира по-ясно потребителите, праговете имаме нужда от повече емпирични данни и по-внимателен анализ на тези данни. Да видим къде има непоследователност и как да се направи така, че да възникне една съгласувана програма. Нека да добавя нещо за оценката на въздействието. Необходима е холистична оценка. Необходимо е цялост Необходим е цялостен поглед. Законодателството, което се приема от парламента и съвета и се чето изпълнение следи от комисията. Има трябва да бъдат огледани, за да, не, за да се види дали няма да навредят на економиката. Вчера един коментатор и каза 20-30% от целия капитал може да пострада при въвеждането на някои законодателни актове. Може би това трябва да се има предвид, когато говорим за регулиране. Всичко, което възнамеряват законодателите, трябва да се отчитат. Опасността е с това, че банките могат да излязат, да напуснат определен сегмент. Лошо, лошо ще е, ако този сегмент са малките и средни предприятия. Напълно е възможно банките да намалят кредитирането си за този сектор. Или ако решат, че тежестта е твърде голяма, да се ориентират към консолидация – не знам доколко би бил в общ интерес процесът на създаване на много големи банки. Кейс Уинбърн. Благодаря, господин председател. Имаме различни възгледи, различни сектори и ще задам няколко въпроса за да сме наясно с някои много важни въпроси. Най-напред последователността, за която говори господин Тимерман. Той каза, че на всяка тристранна среща се постигат компромиси и вниманието и желанието за компромиси е толкова голямо, че не се обръща внимание на нищо останало. Не знам дали имате коментар по този въпрос, дали сте се натъквали на подобни явления. Обедена съм, че примерите са многобройни. Изискванията за отчитане се разширяват с порядъци, и това е напълно справедливо. Трябва да има такива изисквания. Те са резултат от ангажименти поети на Г20. Но но първоначално бя, имаше бяха представени само няколко регламента, след това броят им нарасна. Какво бихте направили, за да има последователност и съгласуваност на различните изисквания за предоставяне на информация? Вие споменахте и за културните промени – Миналата седмица в Великобритания се говори за личната отговорност на онези, е, които търгуват с финансови продукти. Могат ли, могат ли тези е, мерки да бъдат поставени в е, европейски контекст. Сега въпрос към Finance Watch. Ако се вълнувате толкова много от потребителите и онези, които трябва да поемат отговорност за своите сторини, не смятам, че след 20 години никоя държава членка няма да може да осигури пенсия, която да е достатъчна. Как да се направи така, че хората да си осигурят допълнение към държавните пенсии. Следващият оратор, но не го виждам. Мигел Вегас. Благодаря, господин председател. Чух е, известни оплаквания относно прекомерните е, тежести, които обременяват сектора. Действително има прекалено много законодателство. Но все пак трябва да припомним, че разходите, които предизвика финансовата криза, са гражданите в Европа, са 40% от брутния вътрешен продукт на Европейския съюз. Така че това е едно съвсем законно, нормално оплакване предвид разходите, които предизвика финансовата криза. И трябва задължително да облегчим потребителя. предвид кризата, трябва да позволим на пазара да регламентира системата. И мисля, че това, което е възможно, е да се работи по едно законодателство, което е, може би, сложно, но е необходимо, според мен. Ако има споразумение по повод това, че трябва да се действа, аз си позволявам да задам въпроса. Ако е, тези оплаквания срещу законодателството са нормални предвид кризата, която преживяваме и последствията, които тя има върху економиката и обществото, дали не трябва да се действа вече. И по повод самия процес, може би ще е интересно да чуем становището на нашите експерти и нашите гости. Най-напред това е фонда за решаване на кризата. Този фонд съставлява една много малка част прямо 55 хиляди милиона евро, които са използвани, за да се измъкнем от тази криза. Това е малко. И със сигурност е, няма да стигне. А пък и надзора на големите банки, които трудно могат да закъсат дори през кризата, това няма да помогне. Но когато говорим за, банковия, за банковата сфера, забравяме две неща. Първо, разделянето на банковата система. Вече имаше предложение за доклад, в което да си иска разделяне между инвестициите и дейностите на дребност, това води. Това просто беше едно начално предложение. И аз се питам дали не е добре да се разделят депозитите и инвестициите, за да защитим да защитим, което е основно, да защитим потребителя, тези, които внасят пари в банката и да попречим на банката да провежда спекулации с парите на тези граждани. Освен това, Shadow Banks, тъй наречените, това са нетрадиционните банки, и които вече са прехвърлили собствените си възможности в е, тази криза и тези нетрадиционни банки, това последствие ли е или причина от кризата, защото те биха могли да захранват още системата, която система да преминава през нетрадиционните банки, за да се изчистят нещата и да се избегне надзора. Така че аз задавам въпроси относно изискванията, свързани с капитала. Има противоречие между изискванията, които се налагат от риска и финансирането малките и средните предприятия. Така че пак питам до каква степен тези изисквания относно капитала са в основата на проблема. Защото в крайна сметка банките предпочитат да се ориентират към по-сигурни активи, т.е. държавните дългове и избягват да дават кредити. И последния въпрос – данъците, данъчната дейност. Знаем, че финансовата система плаща много малки данъци, много по-малко като процент от лихвите, които се налагат на банките на гражданите, пардон. И банките и финансовите институции все пак са един а, решителен участник за всичките тези дейности, които са свързани с злоупотреба спрямо данъчната система и те трябва да бъдат предмет на нашето внимание. И искам да чуя становището на нашите експерти и на нашите гости. До каква степен секторът способства да е, направи този въпрос по-етичен, по-морален. Дали в крайна сметка финансовата система ще ни позволи да платим, да плащаме данъци, както всеки един гражданин, и може би трябва да се въведат мерки за прозрачност, за да се избегне изтичането на капитали, изместването на печалби към а, такива банки, които са финансов рай. Благодаря. И сега отговорите. С кого започваме? С Finance Watch. Що се отнася до въпроса на госпожа Свинбърн за стандарти за докладване, има разлика в изискванията за четири законодателни досиета. Мисля, че трябва да се изчистят различията. Що се отнася до потребителите и бъдещите пенсионери, това е въпрос на устойчива възвръщаемост върху инвестициите, за разлика от бързата печалба. За да се избегне пълен срив на финансовата система, финансовата банките наводниха си темата с ликвидност. Една от последиците е, че лихвените проценти са около нулата. Ние сме в период на финансови затруднения. Е, проблемът за хората са лихвените проценти са около нулата. На пазара няма безплатен обяд. Ако бъдещите пенсионери искат по-висока възвръщаемост, те ще трябва да поемат по-голям риск. Въпросът обаче е, че ние като общество не трябва да прехвърляме риска от финансовите институции към потребителите ако потребителите не са информирани достатъчно, за да могат да поемат съответните рискове. Можем да въведем някаква, някакво ново понятие като моралната опасност. Пенсионните фондове, които пострадаха най-много по време на кризата, бяха частните пенсионни фондове. Това е което исках да кажа в отговор на въпроса на госпожа Суинбърн. Що се отнася до въпроса на господин Вяргас, да, действително съгласни сме, че 55 милиарда за преструктуриране не, не са достатъчни за да спасят твърде големите банки. Ние казваме, че рекапитализация за собствени средства е възможна само за малките банки, като в Кипър. Тази рекапитализация не е възможна за най-големите банки. Мисля, че за регулацията, регламентацията за някои банки е възлиза на около 1800 страници. Господин Кръл. Нека да отговоря на кратко на изискванията за докладване. Ние не сме против тях, но тези изисквания трябва да бъдат разумни, трябва да има разлика между големите банки с по-сложен бизнес модел. Не знам от какви ресурси имат нужда органите. Ако всеки път, ако всеки ден изпращаме огромно количество информация, кой ще обработва, има ли капацитет. Но за малките банки изискванията за отчетност трябва да са разумни. И така, трябва да има различни изисквания за малките и по-големите банки. Фонда за преструктуриране и вноските в него, да, те са необходими, но не искаме да плащаме два пъти за едно и също нещо. Не искаме да правим вноска и във фонда за преструктуриране в националния и в държавния бюджет защото това е двойно облагане на, дан... на банките. В а, нормални години таксите и облагането е много по-високо, отколкото за физическите лица. Накрая за паралелната банкова дейност, тя трябва да бъде регулирана. Тук между нас няма разлика. Не е справедливо те да извършват същата, една и съща дейност като банките, без да бъдат регулирани госпожа Кьолер по въпроса за Кейс Уинбърн за припокриването и дублирането ще дам само един пример за разкриването на разходи и такси. Имаме правила по член 3. Застрахователите трябва да предоставят информация за разходите и обобщен показател – Имаме и подобно правило по член 24.3. Всички такси трябва да бъдат представени в съвкупен вид. Информацията е една и съща, но е формулирана по различен начин. И служителят по спазването на изискванията трябва да намери решение на този въпрос. Мисля, че най-лесното е да се позове към регламентът. По изискванията за отчетност, нека да кажа нещо положително. Ние преминахме от платежоспособност 1 до платежоспособност 2 и получихме 271 шаблона за отчитане. Искаме да подчертаем обаче, че ЕЦБ наложи допълнителни изисквания за страхователния сектор. Беше казано, че, от тя, че има нужда от допълнителни изисквания към тях след коментари, препоръки и на ЙОПа и на сектора – сега ЕЦБ приема отчетите на ИОПА, но това беше възможно, защото и двете страни положиха усилия. ще го направя и после. Съвсем накратко, по изискванията за отчетност, на мен ми се струва, че това е динамична дейност и това е тип регулиране, което трябва да се прецизира и усъвършенства. Това е процес отдолу нагоре. Каква е целта на финансовите отчети да се окаже подкрепа на целите за финансовото регулиране? Не знам сега дали финансовите правила постигат тази цел. Що се отнася до промяната в културата, съм убедена, че регулирането не осигурява дори половината от механизма, който е необходим. Надзорът е много необходим. Тъжното е, че регулаторни стимули като е, санкциите е, са много важни. Е, това беше постигнато с системата с злоупотреба на пазара, за да за... добра основа тук е да се види какви санкции налагат държавите членки и има ли възможност за общо европейски санкции. И накрая за паралелната банкова системност поради арбитражните рискове, което е много важна част от програмата за реформи, може би трябва да погледнем това в контекста на международните движения и връзките с съвета за финансова стабилност и глобалните координатори, за да осигурим един по-хомогенен подход. Преди да дам думата на Сенги, Год. не виждам Марко Дзани, така че имаме време за допълнителни въпроси. Ако някой колега иска думата да каже и ще го включим, Свен, заповядай. The... Благодаря за казаното до сега. Изразявам съгласие с повечето неща, които чуха. Именно, че финансовото регулиране не е по-ефективно на количество, т.е. колкото повече страници, директиви, регламенти, актове по делегация и така нататък, каквито и купища бумаги да произвеждаме, не, не, не си вършим работата по-добре. Чух и известни различия между казано, отказаното от ораторите. очевидно, онези, които са за по-сериозен, сериозно регламентиране, срещат и се притесняват до някога от това, че повече регулиране ще до доведе до по-тясно обвързване на, регла... на регулаторната а, рамка. Другите, други пък смятат, че някои а, м... части от регламентирането могат да отпаднат. За мен обаче важното е да имам обективни критерии. Например, дали потребителите получават по-голям дял от паричната маса на финансовите пазари. Вие казахте, че това ще е важен момент, например, да имаме качествени и добри доходи като пенсионер в бъдеще. Според мен финансовия сектор изяжда твърде голяма част от парите, които се печелят в финансовия сектор. Какво бихте предложили да направим системата по-ефективна? Например, шведската система, да имаме пенсионна система на капиталова база, но не на базата на скъпа е, съперничество между различни институции. Какво мислите? Разходите за е, инвести... инвестиране на капитала 0,2%. Например, удачно ли е да се предлагат спестовни продукти за хора в третата възраст, които които са много по-лесни за управление, отколкото сложни инвестиционни фондове или банки. Второ, ефективността на регламента за платежоспособността в цялостната финансова система. Въпреки всички усилия от наша страна, изглежда инвеститорите, банките и а, застрахователите смятат, че това е добра инвестиция. Аз виждам, че разликите, а, че спре да нараства. оказва се обаче, че в бъдеще, а, как да поступим, за да могат те да поемат в бъдеще своята реална отговорност, не да плаща за накоплатец. Какво според вас трябва да се направи, за да имаме дееспособна функционална законодателна рамка? За мен това е официал, е, обективен критерий. Освен това, необходимо ли е в бъдеще да имаме книга на финансовите разпоредби в Европа. така че ще можем да решим в някои затруднения, проистичащи от дублиране, разминаване и така нататък. Проблеми проблеми създадени от самите нас в хода на работата. Но трябва да имаме е, една и съща уредба за сходни финансови и търговски случаи. Е, така че очаквам да чуя вашите предложения и вашите идеи за обективни критерии, за да оценим работата си. Председателят, благодаря. Не виждам други желаящи да вземат думата. Е, аз имам въпрос към господин Грил. Дали бихте казали нещо по-подробно е, относно международните финансови стандарти за, е, стандарти за финансово докладване и е, ФРС и нещо по-специално за проблема за капиталовите изисквания виждате по-скоро несигурност в това или лош баланс между първи стълб или първи стълб за дискрецията и критериите които не оценяват по подобаващ начин риска и не насърчават финансирането в реалната економика. Бихте ли разгледали този въпрос малко по-сериозно в рамките на сега действащото законодателство и бъдещото му преразглеждане и промяна? Да, имате думата, ако искате. Чемен, uh, благодаря за международните стандарти за финансови отчети. Системата в момента може да се прилага от банките. Има същевременно голям страх, защото няма проучване за деветия вариант на тези стандарти. Има един, една подкомисия, която се занимава с това. Не толкова около прилагането, което е доста тромаво. Страхът от това, че освен на капиталовите изисквания, ще има сериозен ефект върху провизиите, което означава допълнителен капитал. И от тук е, отрицателен ефект върху кредитирането и волатилност, колебливост е, в е, нивата. И това е винаги оценка, проблем, когато оценяваме стандартите. Но нашата препоръка е преди да се вземе решение да разгледаме е, внимателно новите регламенти преди да приемем стандарт номер 9 връзка с капиталовите изисквания. Не е много ясно как някои буфери, като системният буфер, ще бъдат интегрирани в системата. Колегиума на надзорниците и ЕЦБ миналата седмица Австрия съобщи със своите параметри за буфера, но дори ясно успях да разбера какви са изискванията. Желанието ни е да има по-голяма стабилност и по-голяма предвидливост по линия на буферите. Благодаря. Благодаря. Искам да отговоря на въпроса на Гиголц, господин Гиголц за дългосрочните продукти и пенсиите. Трябва да бъдем реалисти. В застраховането на доста пазари няма варианти за отказ. И ако има такива варианти, не може да се инвестира дългосрочно. И не може да се подготви подходящ е, подход с инвестиране. Има някои решения по линия на, на капиталовия пазар. Не бива и не можем от една страна да задължаваме, от друга страна да предлагаме гъвкавост. Подходът ни трябва да бъде реалистичен. Няколко думи за Европейската книга за финансовите услуги. Понякога това пречи на избора на продукта, така ще насочим клиентите към едни и същи продукти. Един пример. Няма възможност застрахователят да посочи, че имат специални изисквания за капитална, капиталова адекватност. И този наръчник вече се използва от всички в сектора. Като цяло, от гледна точка на застрахователите, страхът ни е следния. Ако убеждаваме хората да се държат по един и същи начин, създаваме по-голям риск. За нас е важно да се запази и различния начин на поведение. Застрахователите останаха на пазара, други финансови институции фалираха. Thank you. Um, I completely agree. Напълно съм съгласна с идеята за обективни критерии във връзка с опита на потребителите. В МИФИТ 2 има някои норми за управление. Добре е надзорниците да следят доколко тези норми се прилагат, когато се разработват продукти това ще бъде много голям стимул да се създават продукти, които са полезни за потребителите, а не увеличават единствено доходите на финансовите институции. Във връзка с един общ европейски продукт за спестяване в Съюза. Спомням си, че преди 30 години имаше такъв пример в Европа, в друг сектор. Една оговорка в Великобритания. Отдавна се опитваме да введем прости продукти. Беше много трудно обаче да убедим надзорните органи да се съгласят – а във връзка с книгата за финансовите услуги и за регулирането. Много е добре да се е, кодифицират дефинициите в финансовият сектор. Европейският финансов сектор е много сложен и ако не използваме система базирана на принципи, ще бъде много трудно да регулираме този отрасъл. Само така могат да се постигнат общи дефиниции и общи подходи в целия сектор. Да отговоря на въпроса на господин Гигос. Настояваме за по-прост по строгото регулиране и по-стрикно регулиране. Пример за противното е коефициента за платежоспособност. Стандартизирането на продуктите на европейско равнище е интересна идея. А за показателите за пенсионерите и съответната възвръщаемост, за да се стигне до такъв механизъм, има нужда от разрешаване на проблемите на кризата. И ако централните банки не, не повишат лихвения процент, пенсионерите ще продължат да губят. Какво може да се направи във връзката растеж и ситуацията в момента? Добре е да се обмислят внимателно приоритетите и понятията, за да се създаде доверие в потребителите и да отворят своите портфели – И от тук идва най-големият фактор или двигател за растежа. Благодаря. Напълно сме съгласни с казаното от вас и сега докладчика с няколко заключителни думи. Благодаря, господин председателю. Е, вече минава 4,5, така че ще бъда кратък. Е, благодаря най-сърдечно на всички изказали се за чудесния преглед на уредбата на европейските финансови пазари. Бе интересно да чуем мнението на, банки, бан, на банките, извинявайте, на застрахователния бизнес, а също и на потребителите. Благодаря и на всички докладчици в Сянка, както и на всички останали тук присъстващи преждеговоривши колеги. Благодаря за участието в дискусията. Вие бяхте наистина активни. Мисля, че сме наясно не става дума за тотална дерегулация, всичко подред. Трябва да оценим сложността на рисковете и размера, обема на съответните засегнати институции. Трябва да помислим за по-високите цели, е, за да не загубим поглед от цялостната сцена. Е, вчера и днес чухме много важни подсказки за това къде има затруднения, къде ни стяга чепика, така да се каже. Мисля, че днешното изслушване бе изключително полезно и накрая, все пак не забравяме, нали, че става дума за това да изградим една мозайка от различни форми на е, уредба. Въпросът е да подредим всички тези плочки на мозайката в една цялостна картина. Затова аз като докладчик, заедно с колегите докладчици Сянка, ще работим през следващите е, седмици. Надявам се резултатът да бъде един приличен доклад по собствена инициатива. Благодаря. Председателят, благодаря на докладчика, благодаря на нашите гости за изключително ценния принос и сега ще очакваме проекто доклада, за да обменим мнение веднага след следващата точка от дневния ред. Моля ви сега за кратка едноминутна техническа пауза, за да посрещнем следващите участници. Dear colleagues, please. Драги колеги, моля ви, приканвам ви да заемете местата си. Трябва да започнем нашия експерт, нашите експерти си тръгват, нека да ги изчакаме. So, we can move now to point така можем да пристъпим към точка 14 от дневния ред. Публично изслушан относно системата Target 2 Security. Приветствам господин Ивмер, член на изпълнителния съвет на Европейската централна банка, който прие нашата покана, за да говори за общоевропейската платформа за ценни книжа, въведена от Еврона банка. Е, от вас очакваме да отбележим тържествено включването в въвеждането на след тази платформа, която ще влезе в действие на 22 юни, когато за първи път ще се извърши мигриране на е, депозитари е, от ценни книжа от моята страна, от Италия, но и ще очакваме и следващи вълни, така че това е, бих казал, историческо исторически ден в развитието на европейските финансови услуги. Да, да, инструмента Т2С е, ще помогне за по-голяма хармонизация в е, финансовите пазари в целия континент и да получим, да постигнем по-голяма финансова стабилност. Очакваме от вас да чуем важна информация за Т2С за отражението върху финансовите пазари, както и за енергетичния ефект по енергетиращия ефект във връзка с съответния регламент прият миналата година, при която е, парламентът е с законодател и е, по повод е, Съюза за финанс на капиталовите пазари, по които приехме резолюция тази сутрин. Господин Мерш, имате думата. Господин председателю, уважаеми членове на комисията, госпожи и господа, благодаря за поканата да говоря пред вас за Target to Securities. Спомням си как преди 10 години каква подкрепа оказа Европейския парламент за тази идея и няма да говоря колко време мина, докато претворим на дело тази идея както и за тех, някои технически и функционални детайли. Наистина, само три работни дни ни делят от това скрупно събитие, защото идния понеделник пет национални е, клирингови къщи и депозитари на ценни книжа ще извършат миграци, мигриране към платформата, инициирана от нас. И това е само първата вълна, в крайна сметка ще очакваме 21 национални общности, които да се присъединят към тази платформа. Това е, бих казал, един от най-крупните проекти инициирана от Европе, евросистемата за последните години. Бих казал, че това е най-сериозното предизвикателство е въвеждане на банкнотите в 12 държави членки. Така беше по времето, когато въвеждахме в еврото. Ставаше дума за начина на действие и изграждането на, на съответните банкноти. Спомням Спомням си и друг голям проект, специално за пазара за ценни книжа, не толкова крупен като еврото, но все пак много важен в светлината на европейското сътрудничество и из, из, из, изграждане на европейската политика. Е, сега вече стигаме до една нова област е, е, е, защото тук, ако тук нещата не потръгнат, потръгнат нещата ще се, е, последствията ще са сериозни, дори политически. През, е, през 90-те години, когато започнахме с еврото в Европейската Централна банка, имахме национални системи. Тогава трябваше да обединим националната система. Това е така наречената таргет система. Това отчиташе на разплащателните системи на отделните национални общности. Бързо осъзнахме, че една интегрална платформа е много по-добро решение от свързани системи с национални решения. Така че а, през 2004 година е, ние поставихме втората цел, която Target 2 в сравнение с Target 1 представляваше вече една платформа, но сега са свързани 56 банки в световен мащаб е, е, и през 2014 година бяха извършени над 9 милиона разплащания, което са всъщност около 5 500 трилиона евро. Е, това е абсолютно задължително за паричните операции, но също, е, които са с крупно естество, но и за частни транзакции. Затова искам да изкажа благодарност е, за съвета от Европейския парламент. Днес Таргет 2 се отнася не само за плащания в евро, разплащания в евро, но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 ще бъде а, в различни валути. За момента това не е факт. Все още работим по ценните книжа, но ние се опитваме да сближим максимално двете, двете платформи е, Target 2 и Target 2 Securities. Е, що се отнася до разплащанията, ние осъзнахме, че в еврозоната всички плащанията се извършват и с обезпечения и, а ние нямаме всъщност европейска система за ценни книжа. Така че ако имате обезпечено плащане, трябва това да стане чрез европейската платформа, но в същия момент националната платформа трябваше да извърши сетълмента на ценните книжа, предложени като обезпечение, което ни накара да се замислим дали няма да е по-добре да имаме интегрална европейска система, която да обхване и паричните преводи и ценните книжа. Това доведе до Target 2 Securities. Европа Както добре знаете, има множество национални системи, над 30 с различни системи за сетълмент на ценните книжа, различни депозитари а също и различни правила и разпоредби а, за различните процеси на обработка на операцията. Преимуществото от интегрална система е пределно ясно. Позволете само да спомена, че така ще имаме по-голяма сигурност, по-голяма финансова стабилност, работейки направо в средства на Централната банка, защото там се осъществява търговията с ценните книжа, е, с това изискване на мащабната економика, е, предвид и сливането на националните депозитари, е, което има своето отражение върху участниците. Това, разбира се, не отговаря на точното определение по регламента, по-скоро това е една IT платформа. Настоя сегашния вариант ще бъдат включени всички изисквания към централните депозитари със съответните услуги ам, а, за активи, както и за извършващите операции. Мисля, че трябва да подчертаем нещо, което според нас е много важно. Управлението, което постигнахме за да постигнем това ниво на европейска интеграция. И това е системата, именно Т2С ако ви покажа това в графичен вид като диаграма, тя ще ви се стори ужасно сложна, но дали пък Европа не е сложна с различните свои лица на, на действителността и с стотиците уча, институти, които участват. Несъмнено, нещата са сложни, но в края на крат в крайна сметка стана понятно, стана дееспособна платформа, която бе едно от предпоставки, една от предпоставките на проекта, за успех на проекта. Аз, освен това, бих искал да отбележа един момент, който е особено силна страна на проекта. Бих го нарекал рамката на по оказващите съдействие заинтересовани страни в процеса. Е, така е в живота, но факт е, че платформата бе обявена за стабилна, жизнеспособна, как както от е, съответното, съответните изпълнители на проекта, така и на ръководната група от е, централните депозитари. Това ще има сериозно отражение върху финансовите пазари и за нас е особено важно мигрирането на системата да се осъществи гладко. След като оценихме както стабилността, така и готовността за работа на платформа, на платформата мога да ви уверя, че след тя е готова за мигриране е, и ще започне е, своя живот е, през следващата седмица. Това е потвърдено в писмената преценка на ръководната група, която се срещна с изпълнителния съвет на ЕЦБ и утре е, ще представи своя проект в предуправителния съвет за последно потвърждение. И все пак не е достатъчно достатъчно една европейска система да бъде да може да заработи. За това трябва да бъдат готови националните общности, а това са централните депозитари и свързаните с тях банки. Това, което имаме в момента, бяха определени за пет страни за участие в първата вълна на доброволен принцип Гърция, Малта, Румъния Швейцария плюс Италия. Е, всички тези централни депозитари на страните потвърдиха своята готовност и ще започнат да свалят всички статистически данни е, всичко, което те имат като информация, ще бъде свалено на единна платформа и в четири страна сетълмента в, е, на търговия на ценните книжа също ще започне от понеделник. В петата страна, Италия, националната общност, банките искат още малко време, за да оценят, е, да пробват средата, е, и те са готови да започнат от понеделник, но да извършат окончателния сетълмент най-късно до август, до 31 август тази година. Това решение бе прието от всички останали участници, защото можете да си представите, че ако има закълнение на първата вълна, това няма да повлияе на следващите вълни. Смятаме, че сме стабилни, поне това е мнението на централните депозитари и участниците на пазара. Няма да има последващ отрицателен ефект, дори без създадена работна група, която трябва да докладва до края на следващите месеци. Дали има някакви други отражения във връзка с известното за забавяне бе решено до, на италианските банки да получат отсрочка до края на август, докато е, свалят търговските си трейдинг е, букасите, търговските си книги на тази платформа. Какви са преимуществата на тази единна платформа? Първо, е, подобно на регламента за централните депозитари, е, тя ще ни придвижи към хаморизираната програма. И все още е на лице сериозна раздробеност на националните пазари е, в тази сфера в Европа. За това се нуждаем от общи стандарти и дори пълна хармонизация в определени случаи. Това ще даде възможност на Т2С да разгърне пълния си потенциал. Мисля, че 2001 до 2003 година си спомняте, до някой от вас си спомня доклада Джованини, който поставяше този, е, в, такива въпроси. Имаше 15 слабости и някои от тях все още не са намерили въпроса. Т2С и централните депозитари ще решат редица въпроси, но остават открити въпроси е, Надявам се, че те ще попаднат в центъра на вниманието при обсъждане на Съюза на капиталовите, паз... Съюза на капиталовите пазари. Аз съм на ваше разположение да обсъдя с вас евентуалните слабости, но за сега ще спра до тук и ще заявя своята готовност да отговоря на всякакви ваши въпроси. Благодаря на господин Мерш да започнем с господин Берли Лайнгер. Благодаря много, господин Мерш. Захванали сте се с много сериозно начинание. През 2008 година бе взето основното решение, а сега, 7 години по-късно, и вие можете следния понеделник да започнете с 4 държави членки. А, Италия ще, първо ще си изкара вакансията да си починат и след това ще се захванат моите уважения за това огромно постижение организационно. Искам да попитам във връзка с казаното от вас. Първо, какво наложи Европейската Централна банка да направи тази платформа? И е, в е, списъка на онези, които ще се присъединят до 2017 година, присъстват Швейцария, Унгария и Дания, които не са члени, членове на еврозоната. Първия ми въпрос. Каква е според вас възможност да, Великобритания с сериозния финансов пазар Лондон да бъде приобщена. Конкуренция ли съществува? И въобще, към днешна дата, хубаво ли е, че Великобритания не се присъединява или по-скоро не? Втория въпрос. Системата Таргет 1 е, породи сериозни дебати относно рисковете. Сега говорим основно за ценни книжа е, имаше много научни дебати, като се стигна до написване на книги от професори, дела пред Европейския съд. Кни, не, че книгите, които бидоха написани, някой ги разбра, но все едно книги се написаха. Така че реакцията е, е за един обем 500 милиона евро. Но са вложени толкова средства, че наистина е хубаво да не се мисли само за еврото, а да е много валутна тази платформа. Как смятате, ако всичко върви по план до 2017 година, е, как ще се развие обема? Това може ли да бъде критерий за развитието на системата? И накрая един въпрос не с системата. Как Аха, вие като специалист се мисли, какво мислите вие като специалист за дебата за премахване на парите в брой? We'll third, first uh, remember that Благодаря. Спомнете си, че в началото смятахме, че ще насърчим пазара да предприеме съответните инициативи и да създаде частна платформа. След като наблюдавахме процесите няколко години, видяхме, че има доста трудности и пречки и те са свързани повече с регулирането. Това е държавния сектор и след това беше взето решение ЕЦБ да задейства създаването на такава платформа. И освен това, ЕЦБ имаше най-голям интерес от създаването на такава платформа, защото е добре да има ефективна платежна система и система за сетълмент. И за това след 10 години стигнахме до съответното решение. Тук трябва да благодаря на Европейския парламент, Европейският парламент настояваше категорично платформата да използва различни валути, не само еврото. И подходът беше правилен. В началото беше малко по-сложно, но в крайна сметка се постигна нивото на привлекателност, за да стане тази платформа европейска. Преди 2-3 седмици бях в Централната банка в Швеция там националният депозитар се занимава с а, а, ценните книжа. В някои държави депозитар е в Централната банка, в други банки не. Швеция потвърди, че банковият им сектор иска да се присъедини към платформата и наблюдават много внимателно как се развива процеса. За сега има първоначален обмен на мнения на техническо равнище. Шведският централен депозитар наблюдава внимателно на, на ситуацията в други държави, е, Финландия, с скандинавските държави. И така, шведската система е съвместима с е, системата ТС2. Надявам се, че ще е, е, е, се срещне с колегите от Норвежката централна банка и то скоро. Те са в горе-долу същата техническа среда и искат да се прехвърлят на ТС-2. Споменахте обема на търговия. Очакваме този обем да се увеличи с новите участници, След решението на Общия съд за политиката за локация, разговаряхме с колеги от Bank of England. Те проявиха интерес към евентуално използването на Т2 в наличност, особено за онези сделки, които са в евро, но се извършват в Лондон. Надявам се този процес да приключи позитивно, което показва, че работим в сътрудничество с тях. И това всъщност е една от ползите с, от такива интегрирани структури. Те изискват сътрудничество и общ надзор от страна на различни национални органи. Попитахте дали те две ще използва различни валути. За сега започваме с ценните книжа, тъй като тук има най-голям интерес от извън Европа. Включително и към тези е, в евро и други е, в е, съответна национална валута. И така могат да се обвържат системите, които работят тук при нас в евро. И другият вариант е да се плаща в съответната национална валута и да има връзка с единният, единната европейска платформа. Нашето първо намерение е за сега е да задействаме системата и след това ще дойдат е, следващите вълни миграция и нови участници. И успоредно с това ще разгледаме интереса на централните депозитари извън еврозоната, като идеята е платформата да стане световна. Благодаря. Нека да се придържаме към регламента от 5 минути. Господин Танк. Благодаря, господин председател. Съвсем накратко. Това е един огромен и сложен проект. И си струва усилията. В момента сме малко преди задействането на системата. Надявам се, че сте прегледали всички рискове и проблемни сфери. И казахте, че искате е, средата да е стабилна и е, няма риск е, платформата да не действа ефективно. Задействането на системата ще мине през няколко вълни. Как бяха избрани и съответните държави? Или пък с пожелание са се включили съответните държави. Чух, че е, Гърция участва. Знаете, че гръцката економика и финансовият сектор там са в проблемно състояние. Дали положението там няма да се отрази върху действието на платформата и върху нейното използване? Накрая, бихте ли казали няколко думи за това какви конкретни стъпки и мерки могат да се предприемат в рамките на, на Съюза на капиталовите пазари. Благодаря. Your first question, sir, we do not... На първият ви въпрос е, не мислим, че ще има проблеми. Да, при такива мащабни проекти е, и до последния момент е, има малки проблеми при изпълнението изпитанията. Продължаваме с корекциите по програмните продукти и а, а, имаше някои проблеми до преди две седмици, които не са съществени. Извършена е съответната работа на място. От друга страна, и ние, и потребителите сме достатъчно сигурни, че няма да има проблеми при съдействането на системата. Естествено, на първите етапи ще трябва да работим по евентуални вируси, за да може системата да действа 100% ефективно. Вторият момент определенето на това, коя държава участва и в коя вълна, беше на база доброволно желание. По никакъв начин не, не сме налагали мнение отвън, кой в коя вълна да се включи. Дискусията беше е, между съответните управителни органи и заинтересованите страни. Третия въпрос – Гърция – гръцката система във всички случаи допринася за финансовата стабилност. Какъвто и да бъде резултатът от политическият процес в момента, финансовата стабилност е обществено благо и има нужда от нея, особено в, Гър... в Гърция. Значи участието на, на, на Гръцката централна банка на подобрява стабилизирането на плащанията в Гърция между гръцките участници и участници извън Гърция. И за да действа системата гладко и ефективно, и това е в полза на всички. И накрая, как това ще допринесе за съюза на капиталовите пазари, мисля, че по този начин с новата система ще премахнем някои от пречките, които бяха посочени в доклада Чуванини. В момента движението е към хармонизация и въвеждането на европейски правила и стандарти. Преди пазарът беше много разпокъсан и на, на един такъв пазар една интегрирана платформа действа много ефективно. Благодаря на Кейт Уинтер, докладчика за централните депозитари. Благодаря, господин председател, благодаря, господин Марш. Много ми е много се радвам, че този проект е, стигна до успешен край. Работих е, някъде около 5 години по централните депозитари може би повече от е, някои колеги в ЕЦБ. Моите поздравления за това, че е, ще преминете успешно финиша. Всъщност резултатът е доказателство за настойчивост и упоритост. Браво за създаването на тази единна платформа, която ще действа не само в Европа, а извън нея. Като докладчик за централните депозитари съм изкушена да поискам вашето мнение по един въпрос, по който работим. Централните депозитари използват значителна степен на, на понятията и концепцията в Т2 за целите на единен правилник, протоколите за комуникация и всичко това подобрява ефекта от системата Т2. Някои от правилата в централните депозитари са малко по-различни във връзка с сроковете, кога се въвеждат съответните информации за липсата на сетълмент. Надявам се, че сега действието на единната система ще бъде по-гладко. Така ще дадем възможност възможност на банките и на други институции да използват те. Две за целите на сетълмента. Един въпрос дали подкрепяте на забавянето на режима за сетълмент. Това се получи в резултат на тристранните ни преговори и още един въпрос. Е, след това, което чухме за държавите, които участват, смятам, че това е един чудесен образец за, това как се намаляват разходите за потребителите в цяла Европа. И всъщност е, става дума за голям европейски проект. Първо, защото е доброволен, никой не, не е бил принуждаван да се включи и се надявам всички да а, е, използва системата ефективно и внимателно. И колко време ще бъде необходимо на Великобритания, да речем, да премине към вашата платформа за сетълмент в Европа? I think the, uh, thank you for this, uh, question. Благодаря за въпроса, благодаря за изказаната подкрепа. единния наръчник за сетълмента очевидно преследва същите цели като централния депозитар. Разбира се, има и някои други области, в които и има взаимно допълване с централния депозитар за по-интегрирана система на сетълмент – Що се отнася до въпроса дали да отложим изпълнението и въвеждането в сила а, и да изчакаме последната вълна, в някои случаи може би е полезно да се избегне двойния режим за онези, които са преминали и за онези, които не са. Опитът ми от европейската интеграция обаче сочи, че е необходима максимална предпазливост, за да се предотврати дисциплината на срока и просто да се отложи. И ако има, и ако се запази натиск, за да се въведе системата максимално, без да се прибягва до санкции за тези, които не са готови, бихме постигнали същия резултат и по този начин. Аз обаче бих предпочел в тази област да се допитвам до мнението на парламента, който беше източник на много сериозна подкрепа и наш съюзник – в тази проект. Надявам се, ще продължим да мислим по един и същи начин. Както казах за Обединеното кралство, ние водим много ползотворен контакт с Банк of за да видим как можем да включим целия Европейски съюз, което е в интерес на ефективността на надзора, контрола. По този начин средата ще стане по-безопасна и по-ефтина за участниците на пазара. Фабио Демаси следващия. Аз ще бъда кратък. Ще се спра на друг аспект на Таргет 2. Колегата Вернер Ланге спомена дебата, който се води по това какво би станало, ако дадена страна изпадне в неизправност при Target 2. През последните седмици бяхме свидетели на изтичане на капитали. Има и санкциите, като върху баланса трябва да се плаща лихва. Какво мислите че ще се случи, ако и настъпи неплащане, е ако се намали обема на дълга и държавите членки видят, че този баланс е загубен. Ще бъдат ли последиците много драматични? Благодаря, благодаря ви за това, че дойдохте. Не съм съвсем съгласен с това, че Таргет 2 отразява само движението на капитала. Това би било вярно, ако има загуба на достъп до пазара. Това до сега не се е случвало. Ако една страна има пълен достъп, Таргет 2 отразява само една част от движението на капитала – и двустранните потоци няма да бъдат отразени в счетоводния отчет на централните банки, до, тъй като банките могат да използват междубанков клиринг. Поли... Въпросът ви от политическо естество какво би станало, ако дадена страна на излезе от еврото. Това не е предвидено в договорите и смятаме, че участието в еврозоната е необратимо. И е, това е основата, на която са съставени договорите. И ако въведем сега някаква система, която според, днес, според нас би съставлявала ренационализация и е, се постави под съмнение на необратимостта на еврото, ще се приложат механизми, които съществуват и в САЩ. Това не е пълноценен е, клиринг на баланса в края на годината. Могат да се приложат и други механизми за да се запази предпазливостта на баланса на Централната банка. Въпросът е свързан с пропорционалността и балансирания подход. Балансът Таргет 2 не е по замисъл еднопосочен за в дългосрочен план проблем би възникнал само ако някои държави членки останат от е, същата страна на отчета за прекомерно дълъг период от време. Това не би съответствало на идеята за европейска интеграция, която предполага сближаване. Сближаване е основата на личната отговорност докато спазваме този принцип на економическото управление и осигуряваме известни мерки за подкрепа по силата на държавната политика, не е необходимо да се преработват балансите по Таргет 2. Преминаването към система при която да има нови дефиниции, би било по-трудно, отколкото колкото ако се запази сегашната система. Що се отнася до отрицателния капитал на Централна банка, това се случва в Европейския съюз. Само по себе си това не е нещо, което следва да се запази за твърде дълъг период от време. Може да няма непосредствени последици за финансирането, но ще увреди репутацията на Централната банка. Ето защо това не може да бъде постоянно господин Дани. Благодаря, господин председател. И аз се присъединявам към поздравленията за въвеждането на тази нова инфраструктура по толкова бърз начин, независимо от времето, което беше необходимо. Работата, която е свършена, е чудесна. Моят въпрос за ценните книжа Target 2 са е следния. Според вас, такава една система без Обединеното кралство в ще остане ли една непълна и непълноценна система? По Таргет 2, ви, виждайки, че колегата Демази зададе въпрос, искам да се върна на въпроса. Вие дадахте един по-политически отговор, като казахте, че еврото е необратимо. Не можем да не признаем обаче, че въпреки, че договорите не го предвиждат, е напълно възможно да възникне ситуация, при която страна едностранно да реши да напусне единната валута. А в този случай говорим за Гърция. Ако Гърция напусне еврото и това е възможност, която не може да се отхвърли напълно. Какво ще стане с баланса на тази страна от 100 милиарда? Централните банки на другите страни, които ще останат членове, ще поемат ли тази загуба или е това ще бъде само теоретична загуба? която няма да увреди балансите и бюджетите. Ако една страна остане извън системата Target 2 не по своя воля, това би могло да бъде нарушение на член 63 за свободното движение на капитала. ЕЦБ и каква е вашата позиция? Как, каква е вашата позиция при недоброволно а, напускане? Благодаря. Въпреки, че в договорите нищо не е предвидено, не сме защитени срещу едностранни действия. Те обаче не са европейски подход към националните проблеми. Европейския подход е подхода на съдействието и сътрудничеството и постигането на споразумение и съгласие по трудни въпроси. Цифрите, които споменахте, са точни. Ако възникне такава ситуация, не искам да спекулирам, тъй като това не е част от нашите, нашата хипотеза. Нашата хипотеза е, че ще се запази съществуването на еврозоната във вида, в който е било взето решение за нея на политическо ниво. Да се спекулира сега, че политическото ниво ще предприеме друг подход е може би, меко казано, непредпазливо от страна на неизбран технократ от европейските институции. От чисто техническа гледна точка една, ще има дълг на Европейска Централна банка, който ще се запише на Европейската Централна банка. Това е. как ще се изплаща този дълг след това е предмет на бъдещи преговори. Но в, в, в случая нищо не е предвидено и, както казах, това не е част от е, нашите спекулации или работни хипотези. Работната ни хипотеза е запазване на единството и целостта на еврозоната в съответствие с решенията на държавните и правителствени ръководители. Благодаря. Мисля, че това, което казахте накрая, показва ясно, че е в общ интерес на основните фактори да избегнат последиците, които споменахте. Това би имало конкретни последици за всички и за ЕЦБ. Приемаме това като допълнителна причина да продължим да изпълняваме ролята си със същата ангажираност. Е, всъщност тези решения няма да се вземат от нас, а на междуправителствено ниво. Но е необходимо да обърнем внимание на отрицателните последици и подкрепяме целостта на еврозоната, както казахте. И така, благодаря ви много за тази много важна среща. Както казахте, парламентът подкрепя Таргет 2. Ние ще следим отблизо по-нататъчните тенденции и тази допълнителна стъпка към изграждането на солидна пазарна инфраструктура е добър знак и се надяваме положителните знаци да бъдат все повече и повече. So we move to point 15 of the agenda. Преминаваме към 15-та точка от дневния ред, равносметка и предизвикателство във връзка с регламента за финансовите услуги, ФЕСА, въздействие пътят напред с оглед на постигането на по-ефективна и ефикасна рамка на ЕСА за финансово регулиране и съюз на капиталовите пазари. Е, проведахме много полезно изслушване. Сега можем да започнем дискусията с първа размяна на мнение. Думата има Буркард Балт. Благодаря, господин председателю. Мисля, че бе наистина чудесно, че днес след обед първо Имахме това изслушване. За мен то бе изключително полезно и информативно. Информативно бе да поговорим с представители на банковия и застрахователния сектор от е, гражданското общество. Е, хубаво е да имаме общ поглед върху натрупаните резултати от е, е, регламентирането, без разбира се да се отказваме от него. Знаем, че финансовата криза показа сериозни пропуски, които трябва да бъдат запълнени и които според мен те първа трябва да бъдат запълвани. Като казвам това, не говоря за дерегулация, а за ефик... ефикасно и ефективно регулиране. Така че добре е да хвърлим критичен поглед към свършеното до сега като се има предвид, че се работи и в момента по нови актове. Известно ни е, че през изминалите пет години бяха приети редица важни регламенти и други документи за финансовия пазар, които бяха изключително всеобхватни е, регламентирането на различни е, институти, продукти, пазари е, и дейностите по тях е, бе извършено на широко. Целта тук е да се обозрат рисковете и да се защитат в максимална степен потребителите, а не да се обслужва политическата програма. И все пак регламентирането трябва да бъде разгледано, за да кажем дали извън предвидените резултати има допълнителни отрицателни ефекти върху економиката и нейната конкурентоспособност. Как можем да залагаме на европейската економика голяма част от банките не, получ, не, не покриват своите разходи, ако имат сериозни задължения и ако капиталовите пазари в Европа като под ползване и като доверие се развива бавно. Затова аз искам да насоча погледа си към по-високи цели. Това предполага и извършването на специално проучване, като се обърне внимание на особеностите на отделните финансови сектори, но и имащо по-обзорен характер. Днес след обед говорихме вече с четиримата наши гости по този въпрос. Освен това, господин председател, смятам, че е необходимо до сегашната практика на оценка на въздействието да бъде значително, подчертавам значително променена. Не е достатъчно до сега, както до сега оценката на въздействието да се прилага по същия начин. Не се вземат предвид отражението върху финансовите институции. А освен това, в редица случаи тези оценки бяха доста повърхности. Дискусията около Съюза на капиталовите пазари може да доведе до подобряване на уредбата, премахване на неясноти, особено в взаимодействие с отделните, между отделните сектори на финансовия пазар. Целта на нашия доклад е да насочим внимание като то, да речем, последователност и вътрешна логика на различните регламентиращи документи, последователност и сложност. Освен това е важна международната конкурентоспособност, а също и бъдещото е, съчетаване на европейското регламентиране с международните изисквания без дублиране и осложняване. Тук трябва да се вземат предвид и съответните законодателни процеси, особено когато говорим за устойчиво законотворчество по отношение на актовете по делегация и други точки. Това ще бъде центъра на вниманието ми. Казвал съм го и друг път от цялата мозайка на различни разпоредби и регламенти да се получи една смислена картина. Това са въпросите, по които смятам да работя с докладчиците в Сянка през едните месеци и се надявам, че в дух на сътрудничество и взаимодействие ще изготвим и ще ви представим един качествен доклад по собствена инициатива. Председателят благодаря на докладчика, амбициозна програма, но много важна и насъщна задача. Сега господин Пол Танк, първия докладчик Сянка аз днес споменах вече Съюза на капиталовите пазари. Това е решението на кризата с ниския растеж в Европа и Нашата дискусия е много важна, но тя ще зависи от това как ще се отнесем, как ще подходим към Съюза на капиталовите пазари. Трябва да се въз... потърсят възможности за по-добри спестявания, по-малко рискове, е, като това да подкрепи частния сектор и да гарантира устойчив дългосрочен растеж в Европа. Но ние не бива да е, пропускаме тази възможност, е, като покажем, е, че капиталовите пазари наистина обслужват реалната економика и европейците първото ми впечатление от дискусията е, че няма да има по-малко регламентиране. Напротив, ние преценяваме в момента нещата и трябва да решим да, да потвърдим една такава реглам, регулаторна рамка, която е в интерес на а, европейските граждани, на финансовия сектор в услуга на реалната економика. Мисля, че поставихме добро начало на тази дискусия. Нуждаем се от такъв балансиран подход. което ми подсказва две, два-три общи коментара. Защото въпросът за системната стабилност е, заслужава особено внимание, особено като задача на парламента. Наша задача е да повишим финансовата стабилност, но да не се занимаваме с всички да обърнем внимание на транзакциите за финансиране на търговията с ценни книжа, но това да не става по начин, който да поведе след себе си дестабилизиращи механизми. Трябва внимателно да следим за всякакви форми на нестабилност това е наша задача въобще да следим всякакви механизми, които могат да породат нестабилност и да следим съответно регулиране, така че да гарантираме системна стабилност. Защото ако говорим за добавена стойност от финансовия сектор, тя може да се постигне само чрез стабилност. Второ, тук се забелязва е, едно известно изместване от към задълженията и кредитите. Нуждаем се и от малко рискови вложения на капитала. Това е необходимо, ако искаме развитие на економиката. Тоест, капиталовия пазар трябва да даде възможност на фирмите да поемат рискове, но това означава едновременно с това, че не можем да разглеждаме финансовия сектор сам за себе си. Тук влиза и данъчната система, която да от е, в момента третира по съответен начин дълговете и рисковите вложения. Чухме в изслушването е, за защитата на потребителите, това каза и докладчикът. Мисля, че проблемът е, до голяма степен остава на решение. в крайна сметка това се съчетава с нашата цел, че финансовия сектор трябва да обслужва наистина интересите на хората от Европейския съюз ще бъда кратък. Има много идеи за това какво може и какво трябва да се направи, но за сега ще кажа, че трябва много внимателно да следим какви са възможностите за подобрение на регламентирането в финансовия сектор, което ще му помогне да изпълни насъщната задача в подкрепа на реалната економика. Благодаря, Кейс Уинбърн. Um, I am actually really glad. Благодаря, господин председател. Радвам се, че двете теми са свързани. Едното е поглед назад, преглед на финансовите регламенти до този момент и след това на Съюза на капиталовите пазари, защото второто не е ново понятие, а продължение на всичко, което сме правили до сега. Пример за това е господин Мерш, който представи интегрираната платформа за цяла Европа за ценните книжа. Така че капиталовият пазар и съюзът не са нови понятия. Затова трябва да използваме прегледа и дискусията за капиталовите пазари като част от един разговор, като част от едно уравнение. Няколко неща, които а, засегнат в изказването си към експертите. Записали сме изключения в, в второ ниво. Причината е защита на определени интереси за <clears throat> корпоративните институции, изключения за пенсионерите. Много е важно, когато въвеждаме изключения, те да не бъдат отнети по-късно с някой друг акт. Важното е да има приемственост и, и последователност между директивата за капиталовите изисквания. Днес чухме за застраховането пет различни акта. Аз си спомням само а, три от тези пет. Така че, ако въвеждам изключение, нека тези изключения да бъдат валидни навсякъде. Датата на прилагане на тези заключения трябва да бъде адекватна. Изключението за пенсионните фондове вече беше удължено за първи път. Все още не сме приели съответни делегирани актове по този въпрос и се налага да променим сроковете на изключението. Трябва да има съгласуваност между ниво първо и ниво второ. Структурата на Европейската надзорен орган е нов. Този орган в момента се учи да изпълнява своите функции. И в тристранните срещи трябва да убедим нашите колеги в преговорите да преведат изискванията от ниво 1 към ниво малките и средните предприятия се използват при разпоредбите за сетълмент и в разпоредбите срещу злоупотребите. А знаем, че растежът на тези малки предприятия е от, от критично значение за развитие на Европейския съюз. Нека да внимаваме с тези категории, да не ги изпратим от съдържание в а, второто равнище. Стандартите на данните са важни за Европа, а и за световните регулаторни органи, за да виждат какво се случва с този вид търговия. Тук съм донесла един доклад за събирането на данни за тази цел. Докладът е около 50 страници. ако в Европа в момента се извършва една търговия, една търговска операция, трябва да се отчита с, на няколко равнища в различни формати. Нека да включим и такива бързи решения, един и същи формат на отчитане и нещо друго. Дребните инвеститори пенсиите в бъдеще ще разчитат повече на такива на частни инвеститори. Държавата няма да има такова значение и тези хора, частните, новите инвеститори ще търсят по-висока възвръщаемост. Добре е да оценим и от потребителска гледна точка дали законодателството е ефективно и да се направи така, че разходите за инвеститорите да спадат. И това да се вижда. Само така ще увеличим познанията за новите инвестиционни продукти, което е голямо предизвикателство. Благодаря сега а, от представителя на АЛДЕ, който не присъства. Продължаваме с Фабио Демази от ГУЕ. Не мога да говоря от името на Алде за жалост, но с радост ще работя в бъдеще с Оле по всички тези, по целия този вълнуващ проект. Мисля, че в момента в Европейския парламент се пее един вид песничка след е, кризата е, трябва да насочим вниманието си след банките към капиталовите пазари. Моята препоръка би била, била да бъдем по-предпазливи, защото има сериозни основания е, Европа да има такава центробанкова система, тъй като имаме различен по размер, различни по размер фирми, различни пазари е, и освен това има, разбира се, преимущества да имаме по-близки контакти с е, клиентите и като говорим за съюз на капиталовите пазари, нека да помислим какво могат да направят те за финансиране на по-крупни проекти. Но това не бива да изглежда сякаш ние с магическа пръчица ще се здобием с инвестиции в големи количества. Първото ми притеснение е, че когато говорим за съюз на капиталовите пазари, не може да пропуснем една много важна част. Това е пазара за държавни облигации е, и еврооблигациите с всичко, и всичко свързано с тях. Второ, малко съм притеснен относно секюритизацията. Едно е вярно, нито типа за ценни книжа, за които говорим, че са достатъчно сигурни и трябва да има достатъчно търсене за частния пазар, което не е съвсем така обаче. Има чудесни международни примери, като например канадския пример, където ценни книжа се използват като а, обезпечение, така че трябва да помислим за ресекюритизация. А, това е един добър вариант и все пак това а, би трябвало да да не, се, да не води автоматично към втора или трета стъпка на е, секюритизация, защото това поражда семе, сем, системен риск, поред мен. И накрая, като говорим за цялата тази инициатива за е, висок, секюритизация, секюритизация на високо ниво на Европейската е, комисия, това, което те наричат е, контрол за качество, ТИФ в сфера сферата, сферата на финансите, е, трябва внимателно да се следи, защото е, от миналото вече знаем, че е хубаво да имаме финансови пазари, но когато нещата стигнат до определен обхват без връзка с економията, се превръща в самоцел и може да поведе след себе си опасности. С думи с интерес очаквам дискусията. Благодаря за зелен зелените Свен Гиголд. Благодаря, господин председател. Все пак на английски. Преди всичко, аз също намерих това първо изслушване за много интересно. С нетърпение очаквам работата по тези въпроси. Лично аз смятам, че би трябвало да се отнесе много сериозно към ролята си, защото ако Европейския парламент подаде сигнал в една или друга посока, това ще има символично значение, наистина символично. И за това искам да кажа, че аз също бих предпочел да се координираме с дебатите в САЩ след Дот Франк. Мисля, че можем да намерим интересни допирни точки. Второто, което искам да кажа е следното. Изразявам пълно съгласие с, с колегата докладчик Сянка от групата на ПЕС. Не трябва да разглеждаме финансовата система само от макроекономическа гледна точка. Говорим за различни институции, пък едните ще са доволни, пък други няма да са доволни. Това е една гледна точка, която е важна, но имаме и макро макроекономическа през перспектива и според мен това е въпросът как, как действа финансовата система и дали тя работи, за да предвижим финансовата система по-близо до ролята и за обслужване на реалната економика, защото това питат гражданите. Те искат да знаят сега по-трудно ли или е по-лесно да получа заем сега ще получа ли повече пари от парите си, от парите, които моята застрахователна компания, моята банка и така нататък печели на финансовите пазари или тези пари ще ги изеде администрацията? И което разбира се поражда въпроса за финансовата стабилност и е, от финансовата криза. И накрая целият въпрос за отговорността. Въпрос е дали сега е по-вероятно и пазарите мислят ли, че е по-вероятно е, да купите бонове от първи ред в банката или съответна за страховка, ще си получите ли парите, ако тази банка или фирма фалира. Така че това също е фактор, който трябва да се има предвид. И още нещо. Може би е невъзможно да намерим оценка на въздействието е, или проучване, която да отговаря на друго такова проучване. Има различни парадигми, различни виждания за финансовата система по отношение на критериите. Би било крайно недостатъчно, ако приемем само на проучване на комисията, следващо е една парадигма, защото ще се върнем към извечната война между посткенцианците и неокласицисти, неокласицистичните възгледи. Аз имам така късмета да съм обучен в школата на неокенсианството, но стигнали се до макроекономическата перспектива, не трябва да разчитаме само на едно изследване. В противен случай ще трябва да вземем решение, между, да избираме между различни парадигми, което би било грешка, защото е, има различни мнения по този въпрос и за обществеността ще бъде важно е, как различни изследователи, водени от различни принципи, стигат до различни заключения. Освен това, мисля, че трябва да имаме проучване, което да е наистина отдолу нагоре. И тук опираме до въпроса за пропорционалност, защото пределно ясно е, аз постоянно слушам оплаквания, но до сега не съм Кючо видял ясни доказателства за това, кои мерки пречат на по-дребните играчи и кои са голямата губа за тях. Не съм видял и анализи за това е, къде са проблемите в по-стари закони с принципа на пропорционалност, но стигнали се до отделните текстове и разпоредби, надзорника няма възможност да действа на тази база, защото е, има един закон за всички фирми, без да и няма възможност да промените нищо, сменики принципа на пропорционалност, без обаче да има разлики в основния текст на закона. Така че се нуждаем от една страна от анализ на фирмите, на бизнеса и от друга страна правен анализ, които да са е, по-различни, така че да не се претоварят малките и следни фирми. И накрая ще ми се да е, чуят какво казва Камерата на общините в Великобритания. Там имат много интересен доклад по въпроса за банките. И като се смят, смета какво говорихме за плащанията в финансовия сектор, ние излязохме с пословутия таван за бонусите. В САЩ намериха, в Великобритания, извинявайте, намериха друго решение, което според мен също има своите достоинства. А именно няма да слагам таван, но над определен а, над определено ниво, носите пълна отговорност, ако фирмата закъса, казано на прост език. Така че това поражда много сериозна отговорност, когато а, осъществяват ежедневната си търговска дейност. Заслужава си да хвърлим един непредобреден поглед към това как да стимулите за ръководството да бъдат приведени в съответствие с общественото благо и с постигнатото до сега. Зато това ще кажа на докладчика между докладчиците в Сянка и със секретарията трябва да решим какво трябва, от какво се нуждаем, за да направим достоверен доклад и как да включим различни гледни точки в доклада, защото заглавието е толкова е, голямо, че има опасност да прибързаме без да постигнем необходимото доверие, което темата наистина заслужава. А, е, а, е, това беше всичко друго, но не и кратко, но имаме време. А, е, Имаме само един докладчик сянка. Марко Цани, заповядай. Благодаря. Ще се постарая да бъда крат тук, тъй като колегите преди мен споменаха доста въпроси. Мисля, че това е много положително. Много са Предстоят ни много интересни и конструктивни разговори през следващите месеци между докладчик и докладчите Ксянка и групите. Темата е много важна. Трябва да бъдем амбициозни, защото няма съмнение е, много е заложено на карта и докладът може да стане много добър, ако сме наясно с това, Какви са целите? Днес чухме много интересни е, разговори и имаше интересни разсъждения за регулирането на финансовите пазари до сега. Аз мятам, че приключихме един етап, е, който може да се нарече е, етап на бърза реакция на кризата от гледна точка на финансовата регламентация Европейския съюз предприе действия, за да ограничи последиците на кризата. Сега вече трябва да променим фокуса и трябва да насочим действията си към първо причините на кризата и да се ръководим от една цел, която да се споделя в европейски, от европейските институции т.е. финансовите институции да бъдат в услуга на реалната економика. Това трябва да бъде първата основна цел, когато говорим за финансово регулиране. Що се отнася до Съюза на капиталовите пазари, както казах, е много важна, много важна разпоредба, но с една оговорка. Колегата Гиголт от Зелените каза, че Изхождайки от този доклад, трябва да се дадем следния въпрос. За какво служи финансовата система и каква трябва да бъде ролята му в европейската економика? Аз мисля, че ролята трябва да бъде в услуга на реалната економика. Когато говорим за съюз на капиталовите пазари, трябва да се хармонизират правилата и платформите за инвестиции в Европейския съюз. Също така трябва да съсредоточим вниманието си върху един много важен въпрос хармонизация на правилата за изпадане на, в несъстоятелност на предприятия в Европейския съюз. Но и тук е една оговорка. Финансовата криза беше причинена от прекомерно използване на финансовите средства и на финансовите пазари. Не това е посоката, в която трябва да вървим. Да заложим всичко на финансовите пазари, на капиталовите пазари е опасно. Историята потвърди това. Това, което трябва да направим е да видим как да използваме по-добре финансовите пазари – но не да сменяме една система, която функционира. Аз съм е, съгласен, система, която функционира добре в Съединените щати, не можем да я пренесем в е, Европа. Фабио каза защо в Европа финансирането на економиката следва различен път. Става дума за различни системи. Европейската система е, се характеризира с голям брой малки и микропредприятия, за разлика от САЩ. И това е много важен въпрос. Система, която се основава на семейен капитализъм, на малки семейни предприятия, която няма развита финансова система, трудно ще може да сближи интересите си и подходите си а, с друга финансова система, с целите на големите инвеститори. Е, също така, когато финансираме реалната економика, да залагаме само на институционалните е, играчи, може би не е печеливша стратегия в е, Европа, има 70% частни спестявания, които са инвестирани в средносрочен и дългосрочен план, докато институционалните инвеститори са ориентирани към краткосрочни инвестиции. Ако искаме да стимулираме и по-дългосрочни инвестиции, трябва да се съсредоточим върху частните инвеститори. Трябва да се съсредоточим върху една по-ефективна и традиционна банкова система, която е доказала своята пригодност. Италианските банки, които следват по-традиционен подход и който е съсредоточен и насочен е, към финансиране на реалната економика, се оказа, че издържава в най-голяма степен е, на кризата при нас, е, с изключение на Монте, Монтепаски, не, беше, не се наложи да спасяваме банка. Така че нека да се съсредоточим върху една, по, една банкова система с по-местен характер, по-традиционна, по-слабо свързана с а, е, финансовите пазари. Това трябва да бъде една от целите ни. Още нещо, което трябва да се изяснят институциите е дейността на паралелната банкова система. Институционалните инвеститори са част от тази система, която наричаме паралелна система. При избухването на кризата, аз тогава не бях депутат, вие положихте усилия да регламентирате паралелната банкова дейност и сега с Съюза на капиталовия пазар. с зелената книга казваме, че Съюза на капиталовите пазари е бъдещето. Е, трябва да сме наясно с това какъв подход е, искаме да изберем към е, този източник на финансиране. Последното един риск, който продължава да съществува в Съюза на капиталовите пазари е следният. Ако, ако ние не, нас, ако ние насочим е, частните спестявания към финансовите, е, към финансовите институции, ние ще лишим банките от е, този източник на финансиране. Може би това са ако насочим тази парична меса към капиталовите пазари, можем да създадем дисбаланса и да увеличим рисковете в системата, защото банките ще заместят, ще променят своята традиционна дейност и ще се насочат към нещо по-нестабилно и по-рисковано. Ето това е, което исках да кажа. Обеден съм, че през следващите месеци ще се води конструктивна дискусия, перспективите, предложенията ми се струват много добри. И аз, като колегите, очаквам с търпение да започне дискусията. Председателят благодаря. Двама оратори са записали. Господин Хокмарк. Благодаря, господин председател. Току-що поисках думата. Аз съм най-обикновен скромен член на тази комисия. Има няколко елемента, върху които искам да обърна внимание, пожелавам на докладчика успех. Когато говорим за капиталови пазари, да не забравяме, е, че не става дума за унези, е, които са обект на регламентацията. Финансовите пазари са и инвеститорите, и регулиращите органи. Казвам това, защото понякога Когато говорим за капиталовите пазари, е, правят разграничения между реалната економика и от друга страна финансови институции. Не съм чувал да има економика без кредитиране, фактуриране и така нататък. Имаме нужда от холистичен подход. Има проблем. В Европа има доста натрупана ликвидност, е, но инвестициите са крайно недостатъчни. Някакси ликвидността не стига до финансовите пазари. Не можем да правим равносметка без да обърнем внимание на онова, което е наша отговорност. Справедливо би било да се каже, че ние затруднихме значително кредитирането отпускането и взимането на кредити. Ако, когато искаш повече стабилност, трябва да създадеш повече прагове в финансирането. Това е част от стабилност. Само, че трябва да направим така, че да има и поемане на риск. Както споменаха някои от колегите, финансовите пазари предполагат взимане на риска, анализ, разпределение на риск. И ако това не се получи, значи в системата има нещо сбъркано. Трябва да огледаме правилата, които ние самите сме приели и това би могло да бъде много важна част от нашата дискусия. Понякога, понякога някои казват, че решението е съюза на капиталовите пазари. Аз не смятам, че това е пътят. Нека да видим с какви финансови, с какви капиталови пазари разполагаме. Банките са регулирани добре, понякога твърде добре. Те трябва да, трябва да се регулира ликвидността, правил, начинът на функциониране, да се осигурява на финансиране и кредитиране за малките и големите предприятия. Очевидно има проблем. Проблемът е недостатъчното ниво на инвестиции, независимо от големия обем ликвидност. Тази голяма ликвидност сега навлиза в други части на економиката при много ниски проценти по-високи стойности на активите. И ефтините пари знаем, че това е пътят към нови балони и нови кризи. И това е проблемът предлагането не е достатъчно добре застъпено. Е, колега спомена кенсианството, но защо пък да не обърне внимание на, австрийско, на австрийската школа или може би реалността има недостатъчни инвестиции, независимо от ликвидността. Да се замислим за това. Благодаря. Антонио Таяни. Благодаря, господин председател. Аз и смятам, че парламентът трябва да очертае посоката, в която да вървим, особено по отношение на финансовата економика. Пътят, по който трябва да се следва, както стана ясно днес, е финансите в услуга на реалната економика. Това е задължително, за да излезем от кризата. Резултатите, с които разполагаме, са положителни с регулирането през последните няколко години. Аз мятам, че трябва да имаме два приоритета що се отнася до финанси, финансовата регламентация. Да оценим въздействието от гледна точка на по-доброто нормотворчество. Е, трябва да видим дали това не създава административни тежести, е, дублиране на дейностите и да видим какви мерки са необходими, така че е, надзорните органи да бъдат, е, да бъдат е, добре ръководени. Аз смятам, че една от целите е свързана с съчетаване на Банковия съюз от една страна и плана Юнкер от друга страна, да използваме положителните ефекти. Говори се за пенсионните фондове и тяхната роля за финансиране на инфраструктурни проекти. Мисля, че в Великобритания се използват на широко пенсионните фондове. Да изясним ролята на банките. Нези, които са по-близки до гражданите и предприятията. Това са народните банки и кооперативните банки. Те играят много важна роля и на пазара на капиталите от една страна трябва да има активна роля на банките, от друга страна да се развива ролята на рисковия капитал. Аз смятам, че можем да използваме пакета Козме, който за първи път предвижда фондовете в подкрепа на малките и средни предприятия, като се използва рисковия капитал, това е модерна система, която е недостатъчно използвана в Европа, за разлика от Съединените щати и Израел. Е, вторият и последен въпрос трябва да бъде пределно ясно, че съюза на капиталовите пазари трябва да бъде в услуга на реалната економика. Това трябва да бъде инструмент за решаване на проблема, свързан с достъпа до кредит на малките и средни предприятия. И последно, смятам, че трябва да се про... трябва да контролираме използването на МСП при Базел 3, защото аз съм съгласен с Европейската комисия. Мишел Барние с моя подкрепа даде възможност банките да подпомагат малките и средни предприятия, използвайки резервите на... Аз мисля, че по този въпрос трябва да се работи, за да е, спазват е, банките е, това решение на парламента. Благодаря докладчика. Благодаря, господин председател. Благодаря, че бяха поставени тези различни въпроси. Част от нещата, които чухме днес, напълно ги споделям. Разбира се, финансовия сектор трябва да бъде в услуга на економиката. И това трябва да бъде в центъра на нашето внимание. В рамките на този инициативен доклад трябва да говорим за защитата на потребителите и трябва да е, запишем всичко това в е, нашия доклад. Много високо оценявам това, което беше казано. връзката между различните инструменти трябва да бъде взето под внимание и трябва да се запази. И така стигаме до сърцето на нашата дейност. През последните месеци присъствахме на известен брой събития, които доста смущават а, за това, което беше тези въпроси, които бяха зададени, те трябва да се подчертаят, трябва да се държи сметка за немалко фактори. Само едно проучване не е достатъчно. Комисията препоръча няколко такива, но лично считам, че това, което казахте е изключително важно. Сега, как да се направи разграничаване между големите и малките, това е наистина един логичен въпрос. Eigentlich и като гледам всичките забележки, които бяха направени, всички коментари, които бяха казани, бих казал, че съм, напълно съгласен с колегата Цани. В този отчет Има много така похвални думи, но трябва да се прояви повече амбиция. Така виждам нещата като докладчик. Смятам, че е, докладчиците в сянка също виждат така нещата и с голямо удоволствие ще участвам в е, тези разговори. Ще се опитам да изготвя един добър доклад. Благодаря. Is the following... Е, Благодаря, да. Програмата е следната. Е, е, Проекто доклад 3 е, септември. След това ще се обяви дата за изменения и следващите стъпки в процеса. Това ще бъде направено от докладчика и от докладчиците в сянка. Благодаря. Нека да спрем за малко, защото в 6.30 ще гласуваме, гласуваме заедно с Комисията по бюджета.